Mes chers collègues, je vous propose que nous commencions. Колеги, предлагам да започнем нашата работа. Днес след обед ще имаме удоволствието да разговаряме с господин Марк Шпренгер, директор на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, който както всяка година ще ни представи работната програма на центъра, който ръководи. Този център е от голямо значение за нас. Имате думата, господин Шпренгър. Благодаря ви много. Аз очаквам диалог с всички вас и очаквам вашите съвети и вашите е, изразяване на вашата закриза. Вие поискахте от нас да бъдем по-открити, да представиме резултатите е, от информацията, постъпила от различните държави членки. Моето изказване ще бъде в четири части. Първо бих искал да направя един анализ на положението такова, каквото е в момента. След това ще ви представя приоритетите. След това последиците от тези приоритети. сега нека да започнем с една карта. Това е карта на туберкулози, туберкулозата а, и нейното разпространение в Европа. А, много от а, информацията, която, която разполагаме, е ето от ЦЗО, по-специално за Русия и на практика резултатите в някои страни са лоши. Вижте червените страните в червено. Румъния, например. Дали дали а, и Второ, дали страните, в които нещата върват добре, има все пак напредък и дали въобще там се обръща внимание на разпространението на туберкулозата. Има и лоши новини. Става дума за болестите, които са устойчиви на всички лекарства или на повечето лекарства. Това е проблем и за обществото, и за е, пациентите поначало, тъй като лекарствата за лекуване на тези болести са много скъпи. Какво можем да направим? Можем да се... Може още много да се направи и преди година е, изработихме рамковия план за действие за борба срещу туберкулозата, особено създаването на системи за, ран, за ранно откриване на този вид туберкулоза в много от страните. Това е много важно, тъй като ако може да се направи един ранен, ако може да се направи ранна диагноза, може да се лекува пациента и той след известно време вече няма да може да предаде болест, т.е. няма да бъде заразен. Така че по този начин се създава европейска добавена стойност. Разбира се, това не е тъй а, привлекателно като, те, като други теми, например, защитата на биоразнообразието или съгряването и затоплянето на арктическия регион. Но за много хора това е, е проблем, огромен проблем. Същото се отнася за случаите на ХИВ, които са били установени преди две години – госпожа, госпожа Дагмар Берент е тук. Тя, тя, тя искаше, да, тя искаше да представиме така по-открито, по-прозрачно резултатите и затова съм е, се радвам, че мога да го направя и то страна по страна. Има, има различия между различните държави членки но е необходимо да навлеземе в по-големи подробности. И по-специално епидемиите на хип в Европа е, се дължат на заразяване е, след полови отношения между мъже. Преди година Марина Янакодакис, който която е член на вашия парламент и която поддържа връзката с нашия център, участва в съответната конференция, а, а скоро ще бъде и отбелязан Деня на ХИФ, на който ще представиме насоките за диагностициране на ХИВ. Знаете ли, че 30% от хората, които са заразени на практика, въобще не знаят, е, че са заразени, т.е. те не биват е, лекувани и е, има вероятност да предадат е, болестта или да, да заразат своите партньори. За това е много важно да се извърши ранна диагностика. Това също е, е, една от добавена, добавената стойност, която а, за която отговаря нашия център. А, хепатит Б и С. Това са едни много тежки болести, които в много случаи могат да предизвикат рак на черния дроб. Преди две години представихме доклад за научните резултати, които бяха по които бяха установени и се оказа, че много, някои от държавите членки не извършват предварителни прегледи на бременни жени. Няма да извършват прегледи с видозон на, на, брем, на бременните жени и съответно не може да се предотврати предаването на болестта от майката на детето. Затова е необходимо да се е, вземат политически решения за борба с тези болести маларията. Знаете, че на практика маларията е изчезнала, имат все още болестта е разпространена в някои тропически региони, но преди 50 или 60 години в Европа това беше разпространена болест, която се разпространяваше от комарите. Миналата година, миналата, миналата седмици дори е, са установени случаи на, на зараза с тази болест. Може би някой има тук представител на Гърция, но а, е, минала, миналата, миналата година или миналата пролет в е, Солон а, имаше епидемия на западно-нилска треска и 75% от е, заразените бяха наистина е, те, е, те, те, те, тежко болни. Не ставаше дума само за някакви гастрични проблеми. И може би в е, европейски мащаб цифрите не са чак толкова значими, но за региона на Солун това е много, е, много важно, има много тежки последици, защото това е туристически регион. Така че какво можеш, какво направихме ние? Ние потърсихме е, експертите, е, е, по тази болест. В, има такива в Румъния, в Франция, в Италия, защото това са страните, където е, е разпро... се е разпространявала болестта. И е, те заседаваха заедно с, с гръцки експерти, беше обмениха мнение и информация, защото не винаги е възможно да се различи точно комара, който е, е носител на болестта или преносител на вируса. Е, на, на, на практика огнището на болестта е при птиците, но комарите са тези, които е, пренасят вируса. И по, по време на това заседание експерти от различни заседаваха, както казах, различни експерти, включително ветеринари и така нататък, за да се направи един а, много един анализ на болестта в всичките и аспекти. преди две седмици в Испания бе установено заразено лице с малария, като имате предвид, че не ставаше дума за зараза пренесена от турист. В Франция има и още един проблем. Проблем е свързан с антибиотиците. Знам, че когато, примерно, имате температура, взимате ли антибиотици? Много от антибиотиците обаче не, не, са, е, не са ефективни, не са ефикасни при лечение, да речеме, на простуда или на а, температура вследствие на, на простуда. Е, Макар, че много лесно се предписва един антибиотик, но това не е само проблем на лекарското съсловие, това е един обществен проблем, проблема на цялото общество. И аз приветствам това, че в Европейския парламент организира ден на, за привличане на вниманието на широката общественост върху последиците от приемане на антибиотиците. Ще се организира и допълнителна инициатива е, на тази тема, към, в която ще се включат 36 е, страни, включително и държави, които не са членки на Европейския съюз. Но още веднъж е, мога да ви кажа, че политическата воля, политическата подкрепа са от голямо значение в борбата срещу заболев... заболев... заболемостта.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 е, съответния диапозитив. Всяка сутрин в 11.30 ние заседаваме и обсъждаме информацията, която е поступила, официалната информация, включително информацията поступила от медиите и от неофициални източници. И по този начин се прави някакси от, оценка на на, на, на, на проблемите и на разпространението на болестите. Тази сутрин е било обсъдено. Аз не съм а, присъствал, но се е установило а, разпространение на бактерията от Делхи, а, която е, е много опасна, особено ако се разпространи в болнични условия. В Китай, Малайзия, в Из, Израел а, са установени случаи на заразяване – и обикновените, класическите антибиотици нямат ефект и трябва просто да се пристъпи към лечение с други видове антибиотици. Също така тази сутрин бе обсъ... бяха обсъдени и едни тревожни новини от Хаити е, и по-специално разпространението на холерата в... на острова. Да, Хаити не е в Европа, но знаете ли, че повече от 1 милион европейци е, по коледа ще посетат другата страна на е, остров Испаньола, ще отидат в Доминиканската република. И, и и е, и е, и е възможно холерата да междувременно да се е разпространила по целия остров. Така че ние сме в тясно, работим в тясно сътрудничество с експертите на място в Хаити. А сега ще се върна към казаното преди това. На 8 април казах, че ще, ще се обърне необходимото внимание на споразумението с съответния център. Виждате тук шведският министър и се надявам, че е, това споразумение ще бъде ратифицирано от шведския парламент а, следващия следващия месец. Ето, виждате тук е целият личен състав. В момента 10% от местата все още не са заети. 25% не бяха заети преди няколко месеца. Не винаги е лесно да набираме експертите, от които имаме много, имаме които са ни необходими, но мисля, че а, така има, отбелязваме напредък в тази област. Плановете за следващата година а, получихме цялата информация, необходима от Европейския съюз, но мисля, че Важно е да обсъдиме критериите, показателите за а, ефективност, за усъвършенстване цялата система на работа. Що се отнася до самото съдържание на плана, приканихме членовете на управителния съвет да направят списък на приоритетите си Радвам се, че всички тези приоритети успяха да намерят място в нашия план. Искам да се спра на три неща, които според мен е са от огромно значение. Първо, лабораториите, когато се обсъждаше създаването на центъра, се обсъждаха и е, какви ще бъдат лабораториите, които ще работят с нашия център. И тогава се реши да се създаде един малък център без собствени лаборатории. Аз е, смятам, смятах, че това е доброто решение, тъй като в Европа има отлични лаборатории и не е необходимо да се създават допълнителни нови лаборатории в Стокхолм. Но, от друга страна, центъра трябва да разчита на работата на тези лаборатории и до известна степен съм загрижен от това, че е, Държавите членки намаляват средствата за тези лаборатории и съответно тези лаборатории не са вече в състояние да предоставят надежни данни на центъра. Така че бихме искали да привлечем вниманието ви за до година за върху състоянието на тези лаборатории, да се е, създаде един набор от е, минимални изисквания за тези лаборатории, за да може да има е, едно по-добро сътрудничество. Винаги е възможно да се работи по-ефективно и сътрудничеството да бъде по-ефективно. Защото много не забравяме, че много а, уязвими слоеве на населението биват засегнати от болести като туберкулоза, хепатит и а, и които а, страдат а, пред, а, от а, тези заразни болести. Вие многократно сте обсъждали а, тук в парламента положението на ромската общност. Ромите много често а, страдат от а, тези тежки заразни болести, така че трябва да се намерят намери начин да обхванеме по-широко този, тези слоеве от населението. Това е много важно, защото по, по този начин това може да бъде профилактика на заболеваността още от а, а, самото детство. Имаме различни различни, разработили сме и различни така сценарии, но и е възможно някои тропически болести, включително тези пренасани от тигровия комар, да стигнат чак до Стокхолм. Така. Нашите партньори са също от огромно значение за нашата работа. Е, за нас е много важно да знаеме как, какви са проблемите, които е, са от значение за вас, какви са проблемите на държавите членки. Затова ви приканвам да а, е, така, да изразите вашето становище, да зададете въпроси и да представите вашето виждане за нещата. Благодаря, господин директор благодаря за това, за това приканване към обмен на информация и на въпроси и отговори. Смятам, че е, вашето изказване ще подбуди много въпроси и започваме с госпожа Яна Кудакис. Имате думата, госпожо. Thank you, Chair. I forgot where the button was for a minute. Um, haven't done it for so long. Well, thank you, uh, Dr. Springer. Благодаря, доктор Шпренгер, за много интересното ви представяне. Мисля, че през изминалата година постигнахме значителен напредък и че се движим в правилната посока. Мисля обаче, че трябва в бъдеще още повече да поработим. Въпросът ми е свързан с създаването на добавена стойност. Аз ще работя за създаването на добавена стойност. Вече сте провели редица срещи с съответните координатори и ви е ясна посоката, в която вървим. Вашия център бе създаден 5 години преди аз да стана член на Европейския парламент. В момента обаче не знаем какво точно се очаква от нас. Сега е моментът да очертаем приоритетите си. Предстои ми среща с член на управителния съвет на центъра в Гърция. Мисля, че ще получа необходимата информация. Ще организираме също така и посещение на делегация на Европейския парламент. Така ще се запознаем по-отблизо с работата на центъра и с възможностите за извличане на ползи от нея. Вчера бе организирано публично изслушване, което не попада точно в обхвата на дейност на вашия център. На това изслушване обаче присъстваше и лекар, който ни даде полезна информация. Мисля, че вашия център трябва да е по-активен, когато провеждаме подобни изслушвания. Мисля, че за нас би било полезно да се запознаем и с вашата гледна точка. Да обобщим, до този момент сме постигнали добри резултати, но се намираме едва в началото на един процес, който те първа ни предстои мисля, че трябва да предприемем по-строги мерки. Говорихте за лабораториите. Що се отнася до лабораториите, трябва да установим сътрудничество с други институции, да реализираме економия на средства и да генерираме добавена стойност. Както вече споменах, обаче смятам, че се движим в правилната посока. Надявам се, че колегите ни ще допринесат за успеха на цялостния процес. Род Думата на госпожа Дагмар Родбред. Берент, Дагмар Благодаря ви. Имам два въпроса по изложението на господин Шпренгер. Първо, очертахте необходимостта от по-нататъчни мерки в областта на антимикробната резистентност. Одобрявам провеждането на изслушвания в Европейския парламент, одобрявам и провеждането на дни за повишаване на информираността. Искам обаче също да знам и какъв е ефектът от подобни мерки Можете ли да ни дадете информация за това? Като се вземе предвид, че Европейският парламент винаги отделя особено внимание на темата за антимикробната резистентност. Говорихте и за появата на така наречената супербактерия, не само на територията на Обединеното кралство, но и в други европейски страни. Бихте ли могли да ни дадете препоръки за това какви мерки можем да предприемем, като се вземе предвид липсата на персонал, което води и до недостатъчно добри санитарно-хигиенни условия? Разглеждат се и възможностите за разработване на нови антибиотици, но като цяло се нуждаем от допълнителна информация за работа в тази област. И вторият ми въпрос е свързан с понятието вещества с човешки происход. Какво точно имахте предвид с това? Thank you uh, very much. Uh, Господин Ш... Благодаря много. Аз прочетах протоколите от предишните заседания и а, не е хубаво да си хвърляме вината, но that is not taking care of the temperature of the water. Тази болест е, се предизвиква от е, температурата на водата в е, хотелите. Така че а, в крайна сметка можем да обвиниме хотелите за това, че се разпространяват болести. И да от друга страна, както знаем, болестите не познават граници, така че има трансграни... това е трансгранично пред... преносане на болестта. Но мисля, че в бъдеще е, би било по целесообразно да обсъждаме точните насоки, когато те бъдат и изработени. И да получиме, и когато получиме по-подробна информация от болниците, защото предполагам, че вие се интересувате от, конкре... от конкретна информация, засягаща конкретните региони. И тогава можем вече да обсъдиме нещата по същество. Защото всичко трябва да започне с факти, всяка дис... дискусия трябва да започне с представяне положението на нещата и по какъв начин могат да се подобрят нещата. Така. Важно е не само, не само докторите да бъдат а, информирани, трябва и широката публика да бъде информирана а, и пациентите да знаят, че когато отидат на лекар, не трябва задължително да искат предписване на антибиотик. Така че И аз бих искал да обсъдиме заедно какви пък могат да бъдат последиците от трансграничната политика и по какъв начин да предотвратяваме трансграничните зарази и разпространяването на заразите през граница и така нататък. както и проблемите свързани с кръв, кръвна плазма, кръвни плакети, които се използват при трансплантации, които биха могли да също така да бъдат заразени и да разпространяват съответни зарази. Как is a lot of regulation, uh, legislation about... Е, включително и използването на съответните лекарства, лекарствени средства за прогресивна терапия. Но въпрос е доколко може да се упражнява контрол. Ние а, обсъдихме въпросите, да видим по какъв, каква може, по какъв начин можем да имаме една глобална а, картина. Създадахме, изработихме един доклад. А, между комисията за а, защита на пациентите и центъра. А, за създаване на стратегия на, на профилактика срещу тези болести. Но проблема е, дали а, дали дали това е от обхвата на а, компетентност на центъра? Отговора е да. И а, ние трябва да, да работиме в тясно сътрудничество с Агенцията за по лекарствата. А защото част от веществата, които са под тяхен контрол, биха могли да, да бъдат вектори на заразни заболявания. Не съм сигурен обаче дали управителният съвет ще се съгласи с това, но мисля, че доклада, който сме изработили е много подробен и в този доклад се определят точно отговорностите и взаимоотношенията на Центъра и на Агенцията по лекарствата. Благодаря ви, господин Сержио Белато. Volevo complimentarmi con eh, il dottor Sprenger e con eh, il suo collaboratore del centro. Господин доктор Шпренер, искам да ви поздравя за е, чудесната работа, която се върши ежедневно в е, вашия център. В доклада, който току-що видях, липсваше една тема, във връзка с която искам да задавам въпроса, а именно във връзка с хипотетична пандемия. Това е една тема, която застава на общественото внимание през последните години във връзка с птичия грип и свинския грип – Комисията предприе редица инициативи, за да ограничи разпространението на тези вируси е, е, и да го предотврати, в резултат на което не се стигна до а, разпространение на тези болести. Това обаче ограничава до голяма степен една част от а, економическата дейност. Какви данни има във вашия център а, по този въпрос? А, можем а, а, по възможност да получим а, доклад а, за тази тема. А, за да разберем дали е необходимо да се спазват тези наистина толкова стриктни мерки, ограничаващи економическата дейност на много страни членки. Госпожо Роб Перент, имате ли допълнителен въпрос? Госпожа Род Берент, благодаря, госпожо председател. Вече поставих този въпрос на господин Шпренгер в разговор с него. Мисля, че е малко прибързано още сега да говорим за вещества, които са сред приоритетите на Центъра за 2011 година. Генералният директор на Генерална дирекция здравеопазване и потребители сподели с мен, а и аз мисля, че нищо от споменатото от преждеговорившата не е част от вашите правомощия. Трябва да бъдете много внимателни по отношение на заразните болести и ограничаването на тяхното разпространение. Позволете ми ясно да заявя, че наистина настоявам вашият център да е внимателен, що се отнася до ограничаването разпространението на тези болести. Внимателно ще се запозная и с документа, който ще издадете по въпроса. И не мисля, че трябва да се ръководите от финансови или економически интереси, когато определяте правомощията си в тази област. Не съм особено удовлетворена от а, отговора ви във връзка с антибиотиците и така наречената супербактерия, която се разпространява в болниците. Трябва да помислим какво да предприемем, за да решим проблема, тъй като разпространението на тази бактерия може да доведе до смъртни случаи в болниците. Така, например, трябва да решим как да процедираме с пациенти, които са носители на бактерията. Мисля, че не е целесообразно просто да ги изолираме. Ще трябва да разработим методи за лечение, да помислим какви стимули могат да бъдат предоставени, в това число и на ниво Европейски съюз. Председателката Давам думата на госпожа Шпиета Лукашевска. Госпожо, господин директор, вие представихте, очертахте проблемите по същество, но като че ли не отговорихте на въпросите, които ви бяха зададени. Кои какви, с какъв инструментариум смятате да решите тези проблеми. И споменахте, че има все повече и повече случаи на, а, на заболели от хепатит Б, С. Казахте, че и тропическите болести се, са все по-разпространени, че има случаи на туберкулоза в Европа. Но какво ще направите за, да, за борба с, с тези болести, защото в вашите правомощия и в обхвата на дейност на вашия център влизат и, а, влиза и профилактиката. Не забравяйте, че от друга страна младите родители или родителите се опитват да ограничат броя е, вакцини, които се поставят е, на децата, защото смятат, че е, прекалено многото вакцини намаляват имунната устойчивост на организма. Така че не, не смятате ли, че трябва да се организират кампании за информиране на общественото мнение?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 на държавите членки трябва да си сътрудничат помежду си и то много по-ефективно, но, но много често те не разполагат с необходимата информация от вашия център и от СЗО. Въпросниците, които се представят, са много дълги, подробни, а, но информацията много често се преповтаря и държавите членки се, са затруднени от това, че трябва да извършват работата два пъти, т.е. техните съответните органи натоварени с това. Така че, може би, едно по-добро сътрудничество между организациите ще доведе до упростяване на, цялост, на цялата си система, рационализиране на системата, намаляване на разходите. Може би трябва да помислите за това. И често и често дейностите, които се препоръчват, не са осигурени финансово. Господин Госпожо председател, благодаря на всички, които се изказаха преди мен. До голяма степен съм съгласен с тях. При мен възникват два въпроса за правото на съществуване на център? Какви са неговите предимства в сравнение с Световната здравна организация и други подобни? И имаме ли нужда от такъв център? Второ, аз съм член на комисията по бюджета. В е, скорочните дискусии ми направи впечатление, че все още има неизяснени въпроси, свързани с финансирането на Центъра за профилактика и контрол върху заболяванията, тъй като е, там са сключени договори за найем, които не са ни съвсем е, прозрачни години. И аз се питам какво ще бъде финансовото планиране за следващите години. Благодаря. Е, Господин Орест Роси. Аз ще се присъединя към изказалите се преди мен, най-вече към колегата Берлато. Малисими инфлуенце. Quindi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 мултипления а, химически синдром. А, когато лица заболеят от а, този синдром, те вече не могат а, да, а, е, да поемат и да погълнат а, никаква храна или каквото и да е, която със, а, съдържа химическа съставка. Те не могат да говорят по а, GSM, не могат да ползват компютър. В Италия има доста заразени от тази болест лица. И те на тях им се предоставят безплатни лекарства, но а, смятате ли, че е, е, би било целесообразно вашия център да, да упражнява контрол на този вид болест, както и на други редки бол, болести и по какъв начин можем да помогнем на хората, страдащи от тези болести, не защото те са малобройни, те са малобройни, това не значи, че нямат право да бъдат лекувани като всички други. И преди да ви помоля да отговорите, бих искал да задам един въпрос на господин Шпренгер. Е, част от е, колегите споменаха изслушването, което Вчера беше организирано от госпожа Рвази и от мен. Следващото изслушване ще бъде през декември. Така че по каква след като центъра беше направил едно, един анализ на а, пандемията, разразила се през зимата и през пролетта и резулт, резултатите в, в никакъв случай не бяха чак толкова а, застрашаващи, няма, нямаше е, повод за тревога и, е, както казвам, тази, това, тази оценка беше много разумна, много а, така умерена и защо, защо Европейския съюз не се вслуша в тази оценка? Защо, защо направи, защо да, различните държави ценки направиха много по а, тревожни анализи и това доведе до огромни разходи и така нататък. Защо? Господин Шпренгер. Благодаря ви за въпросите. Радвам се, че проявявате толкова голям интерес към темите, върху които се спрях. Нека започнем с първия въпрос във връзка с пандемията и плановете за действие за нейното ограничаване. Важно е да се опомене, че е необходимо да се провежда оценка на риска. Не бива да преувеличаваме нивото на риск, тъй като това би могло да окаже съществено въздействие върху редица сектори, например върху туризма. Това е част от рутинната ни дейност, а именно провеждането на подобни оценки на риска и смятам, че те са много добре балансирани. Сега ще се спра върху коментарите във връзка с веществата от човешки происход, които направиха вашите колеги. И по-конкретно ще отговоря на въпроса на госпожа Рот. Съвместно с комисията ще разработим план за работа в тази област – или по-точно комисията се обърна към нас с молба да си сътрудничим за разработването на общ подход, за създаването на система за работа в областта на тези вещества. Това е нова за нас област и за това се нуждаем и от нови инструменти, от свежи пари но във времена на бюджетни економии, мисля, че не би трябвало да изискваме допълнителни средства. Работата в областта на веществата от човешки происход е включена в предложението ни за работна програма. От управителния ни съвет зависи дали действително ще включи тази област в приоритетите ни. Бе поставен и въпрос относно така наречената супербактерия, бактерията от Делхи. Проведохме оценка на риска, резултат от която установихме, че е много важно да се извършва ранна диагностика. Консултирахме се с редица експерти за възможностите за провеждане на ранна диагностика. Разработихме съответната методология и разпространихме информация за нея до всички европейски органи. Много е важно лекарите да осъзнават какво се състои проблема, и най-вече да отправят предупреждение към пациенти, които са пребивавали в Индия. За целта е необходимо и да повишим информираността сред лекарите. Ако даден пациент е носител на така наречената супербактерия, то той може да приема само два антибиотика. Само два антибиотика са ефикасни в случая. Проблемът е, че те имат и много странични ефекти. Затова с удовлетворение мога да отбележа, че комисията в момента стартира програма за научно-изследователска дейност с цел разработване на нови антибиотици срещу тази бактерия. Нашият център не разполага с правомощия за управление на риска. Разполагаме единствено с правомощия за извършване на оценка на риска. От държавите членки и от съвета на Европейския съюз зависи какви решения ще бъдат взети на основание на резултатите от нашите оценки. И мисля, че едно такова разпределение на правомощията е целесообразно. Ако трябва да се вземе решение, например, за провеждане на кампания за вакциниране, то не е част от нашите правомощия да вземем такова решение и да предоставяме необходимия бюджет. Разполагаме с инструменти, обаче за измерване на резултатността от кампаниите за вакциниране в различните държави. Поставихте ми въпрос за вакцинирането на децата. В тази област можем да проучим каква информация може да ни бъде полезна, какви са възможностите за измерване на резултатността. Извършвали сме подобни изследвания по отношение на грипа. И за да може кампанията по вакциниране да бъде ефикасна, трябва да предоставим необходимата информация – тази информация трябва да се предостави не само чрез разпращане на писма, но да се използват и други канали. Напълно осъзнаваме, че много от въпросниците, отправени до държавите членки, в това число и от нашия център, трябва да бъдат предмет на по-добра координация. Не е лесно за държавите членки да отговорят на всички съдържащи се в тях въпроси. Ето защо, за да осигурим по-добра координация, си сътрудничим с СЗО. Ще проучим възможностите за засилване на това сътрудничество в бъдеще, така че да не се предоставя двойна информация. Зададохте и редица въпроси във връзка с финансовата страна. С удоволствие ще ви предоставя информация в писмена форма за нашия бюджет. Бяха поставени няколко въпроса относно добавената стойност, генерирана от нашия център. Преди 6 години на ниво Европейски парламент бе проведена дискусия за необходимостта от създаването на подобен център. Това беше по времето на епидемията от остър респиративен синдром. И мисля, че тази епидемия показа, че е необходимо създаването на подобни структури. Ние сме малък център, но въпреки това се опитваме да повишим ефективността на работата в отделните държави членки, справянето с епидемиите от различни видове грип показаха, че съществуването на нашия център има своите основания, както и че никога не сме преувеличавали евентуалните последици от тези грипове. Зная също така, тъй като ми поставихте въпрос за новата ни сграда, че Европейският парламент се отнасяше доста критично към тази сграда. Напълно съм съгласен с това, което споделихте с мен тук. Във връзка с разходите за поддръжката на сградата, в момента търсим някаква по-ефтина альтернатива. Имаме вече предвид няколко възможности. Имаме извено за вътрешен одит, което отблизо наблюдавам разходите ни и мога да предоставя информация за тях на всеки, който прояви интерес. Зададохте и въпрос във връзка с превоза на животни. Подобни превози са предмет на международни споразумения. Много инфекциозни заболявания се пренасят именно при такива превози. Ето защо си сътрудничим с органите на международно равнище. Поставихте и въпроси за политиката на вакциниране на деца. Този въпрос е доста сложен и нека го формулирам ситуацията така. Има възможности за подобрения в бъдеще. особено що се отнася до международното сътрудничество. Споменахте, че различните държави, различните региони имат свои системи на здравеопазване и съответно различни нормативни рамки в областта на вакцинациите. Бе поставен един доста труден въпрос за пандемията от H1N1. Задачата на нашия център е да извърши оценка на риска и оценка на ситуацията. А органите, институциите на Европейския съюз трябва да предприемат съответните мерки в зависимост от резултатите на нашата оценка. Мисля, че що се отнася до последната пандемия, то тази оценка се оказа много полезна. Аз лично си извлякох три полуки. Първо, трябва да подобрим провеждането на оценка на риска. При избухването на огнище от нов вирус трябва да се опитаме да предвидим какво ще бъде развитието на нещата в бъдеще. За тази цел политиците се нуждаят от по-ефективни инструменти. И мисля, че когато се вземат решения на политическо ниво, трябва да се включи и вземе предвид социалният, економическият фактор. Освен това, и това е третата полука, трябва да се подобри взаимодействието с европейските граждани и комуникацията с тях. И това е едно от основните предизвикателства. Госпожа Род Берент. Аз не съм сигурна, че една така широките заседания са толкова полезни, колкото заседанията в по-тесен кръг, но мисля, че трябва да се върнем към въпроса за сътрудничеството между Центъра и Агенцията за лекарствата. Има разлика между вашите две е, е, два органа. Те се занимават с е, създаване. Те всъщност трябва да изработват разрешителните за пускане на медикаментите. Разбира се, вие не сте виновни за това. Сега моя колега каза, че центъра може би едно излишно, един излишен дърган а, защото съществува и СЗО. Не, аз не бих казала, че точно защото съществува СЗО, тъй като това е съвсем, организация от съвсем друг вид, която има съвсем други задачи. Но вие не отговорихте на моя въпрос как можем да какво можем да направим за с борбата срещу епидемиите, използването на антибиотиците. Казахте, че Европейската комисия в момента изработва нова стратегия. Мисля, че ако обаче погледнем е, а, така по подробно и по-обстойно в а, това какви са правомощията на вашия център. Смятам, че нямате никакви правомощия за а, да се занимавате с вещества от човешки происход. Аз ще прочета доклада, който е изработен, ще видя какво е мнението и становището на а, членовете на, управет, на управителния съвет. Може би трябва да се, промени, да се промени статута или устава на вашия орган. Това трябва да се види. Искам да отговоря на вашия проблем. Говориме за Агенцията по лекарствата, говориме за нашия център. В крайна сметка има точни правила и регламенти, които са изработени от европейските, от европейските органи и ние се придържаме към тях. А, Що се отнася до нашите правомощи и до обхвата на нашата дейност за бъдеще, предполагам, че, че ще, има, ще, ще има такива дебати. Мисля, че комисията е отворена за нови предложения. Но мисля, че това че би било целесообразно и уместно да обсъдим въпроса и с вас е, какъв, какви да бъдат бъдещите правомощия на нашия център в областта на здравеопазването. Що се отнася до веществата от е, човешко е, происхъта, искам да ви кажа, че по, в момента, в който имаше епидемия на we got that question. Треска в Холандия бе поставен въпроса за дали при кръво, че дали веществата, дали кръвопреливането е достатъчно. И не ни поставя проблеми, използването на натъкани, на кръвни плакети, така че е, аз съм готов да обсъда е, въпроса с вас. Е, според, според мене това е, е част от нашите задължения и ние можем да вършиме, да си вършиме работата. Но разбира се, аз съм отворен за дискусия дали можем или не можем да работиме в тази област. Господин Берлато искаше да зададе набързо още един въпрос. Е, аз искам да взема думата съвсем за кратко. Защото бях започнал да благодаря на доктор Шпренгер и неговия център. Сега искам да благодаря за отговора на въпроса, който зададох. господин Шпренгер всъщност не отговори на моя въпрос. Не знам, защото не можеше или защото не искаше. А, знаем, че вируса на птичия грип не е нов. Той е, е известен, изолиран в Европа от края на 19 век. Ние живеехме с този вирус, ще, ще продължаваме да живеем и през следващите столетия с него, без той да представлява специална опасност за човешкото здраве. Не говоря за здравето на птиците, на кокошките, на пуйките, за здравето на хората. А, мерките а, в последствие бяха оценени като а, а, прекалени, тъй като не са били взети по правилния начин. И с оглед на факта, че се продължават да се вземат всякакви профилактични мерки, това води до последици за економическата дейност, за бизнеса. Така че аз пак, пак ще попитам. Бихте ли могли да дадете на политиците полезна информация, така че те да не правят така, че някои забрани или ограничения, които продължават да бъдат в сила, да бъдат разхлабени или да бъдат изцяло премахнати? Could you, could you give me one example? Господин Шпренгер, бихте ли могли да ми дадете конкретен пример? Защото визирате нещо, което би ми било трудно да разбера без конкретен пример. А, имам предвид а, транспорта на животни, а, лечението на животни. А, Имаше е, една забрана във връзка с а, е, ловните животни. Изобщо има няколко неща, а, е, няколко ограничения, които продължават да са в сила и не са оправдани. А, тогава опасността беше голяма, нямахме обаче в последствие пандемия, дори не говорим за, за нов вирус подобен на този, за който говори е, колегата. Познаваме този вирус от столетия, знаем, че той е опасен за животните, но не и за хората. И не знам колко милиона евро бяха похарчени за да бъдат е, взети тези прекомерни мерки за предотвратяване на пандемията, която в крайна сметка не се състоя. Така че може ли в последствие отново да сведем нещата до необходимия нормален минимум? Uh... Благодаря ви. Сега разбирам в какво се състои въпросът ви. И искам да ви дам изчерпателен отговор, но не ми е възможно да направя това спонтанно. Трябва да поговоря с моите експерти, преди да ви дам добър, изчерпателен отговор. Ще ви го предоставя в писмена форма. Няма ли повече. Има ли, има ли още въпроси? Ze Aan dat hij graag de cijfers ook van het ECDC eh, ter beschikking zou willen stellen, schriftelijk, die zou ik ook... Доктор Шпренгер в своя отговор е, каза, че ще изпрати статистиката за неговия център. Е, продължаваме да очакваме тези резултати и аз продължавам да се съмнявам в правото на съществуване на центъра. Той каза, че парламента е одобрил програмата и бюджета на, на центъра. Това не е обаче достатъчен аргумент. А, има ли някакъв смисъл от съществуването на центъра? Господин Шпренгер. Да, прав сте. Съгласно настоящата нормативна рамка, на всеки 5 години се предвижда външна оценка на центъра. Следващата такава оценка предстои през 2012 година. Нека се върнем 15 години назад. Тогава съответният член на Европейската комисия предостави значително финансиране за борба с редица епидемии. И мисля, че ако надлежно бъде оценен на рискът, то могат да бъдат спестени и много средства. В момента знаем, че някои държави са готови да предприемат строги мерки, за да ограничат разпространението на заразни болести. Това е така, защото заразните болести не познават граници. И така, ако ваша съседна държава е засегната от подобно заболяване, то е много вероятно то да се прехвърли и на вашата територия. Във връзка с това е необходимо да работим и в държавите, които не са членки на Европейския съюз, на които предстои присъединяване, за да ограничим разпространението на заразни болести там. Но мисля, че ако посетите нашия център на място, ще мога да ви дам повече информация за тази наша дейност. Господин Шпренгер от името на цялата комисия а, мисля, че по мен на мнение беше много полезен а, и мисля, че не използвахме дървен език. Мисля, че не бяхме многобройни, но а, интензивно поговорихме и ви благодаря за това. А сега пре, а, преминаваме към точка 9 и 10, които ще разглеждаме заедно, а след това ще се върнем към точка Alors, nous passons au point 9 de l'ordre du jour. Казах, минаваме към точка 9 от дневния ред. Разработване, валидиране и законодателно приемане на альтернативни методи за изпитване върху животни в областта на козметиката. Така че първо ще дам думата на комисията. Вие ли сте представител на комисията, госпожо, госпожа Лепхони? Благодаря ви, госпожо председател, дами и господа. Благодаря ви, че ни поканихте да представиме нашия доклад относно альтернативните методи за изпитване върху животни за 2008-2009 година. Това е осмия доклад на комисията по тази тема. Той е в две части. Първо, броя на животни, използвани в Европейския съюз за опити е, в областта на козметиката. И втората част е типа опити. След това и описваме и альтернативните методи и доколко те се прилагат в Европейския съюз и в международен план. Доклада е последния преди 11 марта 2009 година, дата на която влезе пълна, в сила пълната забрана на опити върху животни в областта на козметиката, както и пускането на пазара на козметични продукти е, опити, за които са били правени върху животни, е, в изключение на е, кинотоксичността и репродуктивната токсичност. Сега искам да кажа няколко думи за доклада, преди да ви представя заключението от доклада. Първо, както казах, докладът съдържа данни, и цифри относно броя на опитите. Според е, нашия доклад пред 2007 година и 2008 година само във Франция и в Испания са, са провеждани опити върху животни. 118 за 2007 година, 108 за 2008 година. Най-големия брой опити са били проведени през 2004 година, повече от 6000. Комисията а, предостави на държавите членки а, насоки и а, поиска информация за методите, които държавите членки ще използват след март 2009 година. Във втората част на доклада са описани альтернативните методи, които са на разположение на държавите членки, които имат правно основание и които са валидирани от Европейския център за валидиране за 2009 година има а, альтернативни методи, освен за а, очното за раздразнението на очите, защото в, този, в тази област все още не е намерен а, метод, който изцяло да може да замести опитите върху животни. Що се отнася до пускането на пазара то за тези продукти, то влиза през 2000 и, в сила през 2013 година. Набелязан е значителен напредък, направени са много научни изследвания, особено резултати от общо изследване между Колипа и Европейската комисия, като това изследване е струвало 50 милиона евро. За през септември 2008 година сме подписали споразумение с Съединените щати, Япония и Канада за сътрудничество в областта на взаимно признаване на а, альтернативните методи. Нека сега а, да кажа какво се извършва днес за прилагане на насоките. Следващия доклад ще съдържа полуките и резултатите от въведените забрани и също така постигнатия напредък при използването на альтернативни методи. Бих искала сега с няколко думи да документирам писмото, което вашата комисия е изпратил, бе изпратило на нашата генерална дирекция и в което искахте някои уточнения по основните понятия. Нека се върне към 2003 година, когато комисията създаде съответния график за въвеждане на забраните за пускане на пазара. Тогава бе създадена адхок работна група, в която участваха представители на различните заинтересовани страни, научните среди, потребителите и така нататък. Тази работна група изработи графика за въвеждане на забраните. През юли 2004 година научния комитет за козметични средства прие становище по доклада на работната група и на основата на това становище и на доклада комисията публикува работен документ, който се наричаше е, график за въвеждане на забрани за пускане на пазара на продукти, които са били опитвани върху животни. Многократната токсичност и канцерогенността бяха включени в забраната, която, ще, да влезе, която ще влезе в сила през 2013 година. Тогава този график не предизвика никакви спорове. Той бе, бе препотвърден и от научния комитет за сигурност и защита на потребителите. Там многократно, многократно се споменава за многократната, многократни дози токсичност, която е била обект на доклади през 2005-2007 година. Многократните дози, това се, е понятие, което се използва в рамките на директивата за козметични препарати от 2003 година и обхваща определени категории токсичност, т.е. токсичност, която се появява след многократна употреба на дадено вещество или продукта. През 2011 година ще представиме доклад пред Европейския парламент и съвета за резултатите от забраните Създали сме експертни групи, в които участват представители на всички заинтересовани е, страни. И в Общия център по изследване се провеждат заседания на тези групи, които заедно изработват един технически доклад, който ще представи, доколкото е възможно, и най-обхватно различните е, научни аспекти на альтернативните методи, които ще влезат в сила през 2013 година. Също, също така ще бъде изчислени изчислен и сроковете, които ще са необходими за въвеждане на различните за изпълнение на различните дейности и този доклад ще бъде готов до края на годината. На основата на този технически доклад комисията ще представи становище пред Европейския парламент и съвета. Същевременно сме извършили оценка на въздействието с защото Директивата за козметични продукти предвижда а, възможност комисията да направи допълнителни предложения, ако след до 2013 година не са е, изработени и, пред, и предложени альтернативни методи във всички области. Това е. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, госпожо. Катрин Сулие. Благодаря, госпожо председател. Исках само да се спра на техническия доклад, който споменахте. Ние ще го разгледаме ли тук в нашата комисия и ако да, то кога? Крис Дейвис. Дагма бе докладчик, когато бе приета съответната нормативна рамка. Ще поставя няколко въпроса. Приближаваме крайния срок по нормативния текст, за който говорихме. Какво се очаква от нас по отношение на заместването на изпитвания върху животни с альтернативни методи? По отношение на графика. Излязохме и средица съобщения за пресата, в които аз заявявам, че няма абсолютно никакво извинение за използването на животни в рамките на изпитвания на нови продукти. Особено на продукти, които ласкаят човешката суета. Факт е, че се произвежда огромен диапазон от козметични продукти и туалетни принадлежности – Защо е необходимо да продължаваме да ги произвеждаме в такъв мащаб? Не може ли през следващите няколко десетилетия да се ограничим с това, което вече имаме като продуктова гама? Разбирам, че цялостната маркетингова стратегия на козметичната индустрия се основава на разработването на нови продукти. Ако продуктовата гама не се разширява, то ще пострадат както печалбите на тази индустрия, така и заетостта. Във връзка с това искам да запитам комисията дали до момента е извършвана оценка на въздействието на нормативните текстове върху заетостта. И ще влезе ли този нормативен текст в сила в рамките на определения за това срок? don't have to apologize, Corinne. Not everybody needs necessarily to... Когато говорим за козметика, то искам да споделя и моя опит като докладчик. Бях докладчик по шестото изменение на директивата за козметичните продукти и по седмото изменение – И някои мои колеги, които тогава много активно работиха с мен, знаят колко трудно бе да приемем тази директива. Ще направя няколко кратки коментара по изказването на Сабин Легрение. Коментарите ми се отнасят и до Генерална дирекция здравеопазване и потребители, която тя представлява. Винаги, когато комисията излиза с някакъв доклад, ни обягват някои аспекти от него. Но това, което остава, са приетите нормативни текстове. А в директивата ясно се заявява, че когато няма альтернативи за тестване на репродуктивната токсичност, то изпитвания върху животни могат да се извършват в период от максимум 10 години от момента на влизане в сила на директивата. Члена, който цитирах, член четвърти, визира три вида тестове. Тези тестове не включват повишената чувствителност на кожата и карциногенността. Що се отнася до повишената чувствителност на кожата, Още преди 15 години бяхме напълно сигурни, че няма да са необходими изпитвания върху животни. Нито един от а, тестовете, които се извършват върху животни, не е бил валидиран през изминалите години. Тоест, тези тестове не са на 100% показателни за въздействието на продуктите върху човека. Така че не съм съгласна с вас, че за изпитванията на карциногенността и повишената чувствителност на кожата, няма да е възможно да се спази срока. Малко съм изненадана, че толкова откровено заявихте, какви ще бъдат последиците от липсата на альтернативи, особено по отношение на тестовете за токсичната кинезия. Когато приехме последния нормативен текст, и повечето от колегите ми знаят за това, бяхме наясно, че той няма да може да влезе напълно в сила през следващите 3-4 години. Ясно е, че каквото и да предприемем като мерки по този текст, то няма да е достатъчно. Ако заложим срока от 2013 година нататък, т.е. ако от 2013 година нататък комисията излезе с законодателно предложение и се стартира процедура по съвместно вземане на решения, то ще започнем работа по нещо, което е на дневен ред от поне 20 години. Още преди около 18 години слушах абсолютно същите коментари по тази тема. Още тогава говорихме за нея. Тя все още е много актуална. И ако излезете с законодателно предложение няколко месеца преди провеждането на избори за Европейски парламент, то в никакъв случай няма да постигнете успех. Направо ще ви разкъсат на парченца. Внимателно се запознах с вашия доклад. И според мен в никакъв случай не трябва да се продължава с изпитванията върху животни. Още от миналата година насам е въведено изискване за тяхното постепенно премахване. И трябва да спазим срока до 2013 година. За всички нови съставки, а те не са чак толкова много, независимо от това в какви продукти се съдържат тези съставки, било то дезодорант или избелваща паста за зъби, не може да се провеждат изпитвания върху животни. Ако се провеждат такива изпитвания, то продуктът изобщо няма да бъде лицензиран. А почти всички съставки на козметични продукти в миналото се тестваха именно по този начин, чрез изпитвания върху животни. И мисля, че при всички положения трябва да спазим срока до 2013 година. В противен случай това не спазването на срока ще има много неблагоприятен политически ефект. В първия нормативен текст разпоредбите бяха такива, че намериха много широк отклик. Получавах а, хиляди писма и реакциите в никакъв случай не бяха положителни. Когато приехме втория нормативен текст, то повечето заинтересовани страни бяха доволни. Този нормативен текст е факт и мисля, че трябва да се придържаме към заложените в него срокове. Sì, grazie. Io, a nome del gruppo ovviamente, dico che sono assolutamente d'accordo. Благодаря. Аз съм изцяло с това, което каза докладчика. Искам само да помоля да не изоставя работата по тази задача, защото ще се намери квалифицирано мнозинство, което ще иска да спази тези е, срокове. Ще е, друг е въпрос за тестовете върху е, деца, но това е съвсем друга тема. Що се отнася до тестовете за козметични продукти, тези тестове наистина трябва да бъдат премахнати в посочените тестове. Е, по друг начин стои въпрос, когато става дума за препарати, касаещи човешкото здраве ще се съгласи с докладчика, че трябва да бъдат променени вече решени въпроси и, и по този начин съществува опасността да бъдем засипани от протестни е, писма. Мисля, че е, всички получихме хиляди обидни писма и то, когато ставаше дума за тема, свързана с човешкото здраве, тук става дума за козметични продукти, т.е. продукти, които не са задължително необходими за спасяване на човешки живот. Така че нека да не пипаме сроковете. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. на този етап на разговора, смятам, че трябва да се върнем към два приоритета. Първо, или приоритетът сигурността на потребителя. Това е най-важното. В никакъв случай някой ден не, не трябва да се сблъскаме с факта даден даден продукт, пуснат на пазара, да бъде опасен, защото е, е бил използван альтернативен метод, за който не е имало време да бъде изпитан до край. За това мисля, че е трудно да се каже и не бива да се каже, ще спазваме срока, защото трябва да, го спаз, да спазваме срока и при всички случаи ще въведе на альтернативи методи, защото аз не, не виждам как е, някой от вас ще отиде пред своите избиратели и ще каже имаме е, начин за оценяване, който не е съвсем доизпитан, но трябва да спазиме срок. Защото е, вярно, възможно е опит, е, опитите върху животни инвитро или наживо не винаги да репродуцират и да означават задължително, че последиците и за човека са същите, но в крайна сметка лабораторните опити и изпитания е, са това, с което разполагаме и което най-много ни доближава до истината по някакъв начин. Така че да, в момента науката напредва и от за утре има надежда да използваме нови методи, нови опитни методи, но само ако те са наистина овладяни. Е, много ви моля, не, не, не казвайте, сроковете трябва да се спазват е, на всяка цена. Тази цена не може да бъде е, да бъде в ущърп на безопасността на потребителя. От друга страна, тази промишленост, тази индустрия е много печеливша и ние не можем да налагаме прекалено строги условия, забрани и ограничения на една а, индустрия, която и по, то, по този начин ще я направим неконкурентоспособна. И не, не, в крайна сметка не може чрез прекалено строги правила да в крайна сметка да облагодетелстваме производители, които не са в Европейския съюз, които не са европейци. Така, казваме 2013, 13, 13, 13, да, но нека не забравяме от една страна безопасността за е, потребителя, защитата на потребителя и европейската индустрия, която не трябва да бъде е, жертва на прекалено много строги правила и която същевременно трябва да се конкурира с е, една е, индустрия, която не е подложена на тези правила. Благодаря за това, че пак ми давате думата, госпожо председател. Само няколко факти за колегите, които искат да продължат да се занимават с тази тема. Първо, говорим за срок, записан в законодателен акт. Т.е. този срок е задължителен, защото е записан в закон. Който иска да го промени, може да се опита да го направи, но трябва да го направи с необходимото за целта квалифицирано мнозинство в Европейския парламент законодателната процедура не беше лесна. Тя премина на два етапа. Участваха всички засегнати, включително и е, е, е, от Франция. Изобщо не искам да си спомням за времето, когато преговарях с е, Лореал. Те имаха много трезва позиция. Преговаряхме и с Сдружението на европейската промишленост. Изобщо искахме да имаме е, решение, което да е легитимно и за тях е, за случаите, в които не са позволени определени тестове. Сега за въпроса дали има альтернативи, дали има други методи инвитро или не може да се използва дадено вещество и така нататък, трябва да бъде решен по политически начин. И аз а, препоръчвам това да бъде обяснено на избирателите. Много съм любопитна какво ще стане, ако разкажете това на вашите избиратели във Франция. Аз съм го правила и знам какво ще отговорят избирателите. Що се отнася до е, трезвия въпрос е, за кого, в чия полза го правим това, естествено, че го правим за потребителите. Отдавна съм в е, парламента, никой няма нужда да ми обяснява колко е важно това потребителите в момента не се защитават нито повече, нито по-малко. Но можем да оставим потребителите да вземат решение. Можем да запишем на самия продукт паста за зъби, вода за след бръснени и така нататък с вещества, изпробвани върху животни. Нека тогава потребителите да решат можем само да предполагаме какво решение ще вземат потребителите. В две трети от страните те няма да го купят. Ще купят друг един продукт, защото те могат да избират между 100 различни пасти за зъби. И ако на 3 от пастите за зъби на 10 пише, че а, съставките са изправени върху животни, ще бъде избрана друга паста за зъби. Не от всички потребители, но от голяма част. Въпросът за европейската и извъневропейската промишленост. През последните 18 или 19 години съм работила много, е, много пъти с CDFA, това е Американското сдружение на е, козметичните е, производители. Когато и знам, че когато ние тук създаваме законодателство, това е в сила за Естел Одер, за клиник и така нататък. За всички продукти, които имат по-дълга трайност от 28 месеца, това трябва да бъде записано върху козметичните продукти, е, за тези, които не са с толкова голяма трайност, трябва да бъде записано каква е неговата трайност. Ако даден продукт трае повече от 28 или 30 месеца, върху продукта трябва да бъде изобразена отворена кутийка, е, в, в, в която пише съответното число. Това означава, да, т, т, т, по този начин се посочва срока, тройността на продукта след неговото отваряне. Американската промишленост спориха с, е, спори с мене в продължение на половин година за това, защото те знаеха, че това, което ние решим, ще бъде в сила и за тях. Тоест, законодателството, което ние създаваме, изобщо не ощетява европейската хранителната промишленост. Така е, както в областта на екологията, така и в областта на хранителната промишленост. Обедена съм, че... Е, освен това съм убедена, че трябва да се придържаме към определени линии, иначе няма никакъв смисъл да правим законодателство. Ако смятаме законите за произволни или за факултативни, няма за какво да сме тук. Ние сме създали а, някакво законодателство. В момента с, а, говорим за седмата промяна на а, а, директивата и в момента говоря като парламентарист, а не като юрист. Тази, тази директива е моето кредо. След като там е записан срок, ние ще трябва да го спазваме. Ако искаме да изменим този срок, нека да го изменим. Госпожа Лекрение каза, че обмислят ново, ново предложение. Това ще бъде законодателно предложение и то ще мине на две чете. Желая ви много късмет и много радост по време на, тази работа. Казах ви какво става малко преди изборите за Европейски парламент. Моля да не го правим по този начин. Нека да намерим път, който а, не предвижда изменение на закона. Госпожа Солие има думата и господин Живон много бързо, след което комисията. Благодаря, госпожо председател. Дебата показва, че сме разкъсани между две неща. Защитата на потребителите и защитата на животните. Сега, нека, нека, да, вним, нека да не внимаваме тези изпитвания, да не, да не се из преместят в страни, където няма толкова, толкова строго законодателство. Просто трябва да намерим точния правилен баланс. Месье Живен. Господин Живен, само да отговоря на колегата. Сложна тема. Сложна тема и бих искал да бъда прагматичен, а не да бъда идеолог в момента. Вие споменахте, че сте юристка и депутат, аз съм лекар, доктор и депутат. Може би имам по-малко юридическо виждане на нещата, но не казвам, че, че вие не сте загрижени от етичните и научните последици от изпитанията, но искам да ви кажа, че не ни не, не разказвайте е, приказки. Ако през 2013 година решим, че альтернативните изпитания не са достатъчно е, до, е, из, на, на висота, то тогава тези изпитания ще се изнесат извън Европа и тогава ние ще загубим и пазара. И тук не е мястото да решаваме дали тези тестове са адаптирани или не адаптирани към това, за което са предназначени. Аз Искам да помоля колегите да подходят съзнателно и да обмислят последиците от е, тяхното решение. Защото всяка една забрана, така по начина по който е решена, ще доведе до там, че опитите с животни ще се правят извън страните от Европейския а, е, съюз. А, е, аз съм убеден, че първо трябва да гарантираме здравето на хората, на гражданите. Трябва също така да се дадем сметка обаче и за повишаващата се чувствителност към това дали се правят опити с животни или не. Така че според мен би трябвало да продължим да поддържаме забраната на опити с животни за козметични продукти. Козметичните продукти също могат обаче да причинят е, вреди на човешкото здраве, могат дори да се окажат канцерогенни. За това трябва да си дадем сметка. Здравето на животните все повече излиза на преден план, а трябва да забраним и пускането на пазара на вносни продукти, произведени възоснова на опити е, с животни в неевропейски страни. В противен случай няма да има никакъв смисъл да връзваме ръцете на козметичната промишленост от една страна и от друга страна да допускаме продажбата на пазара на продукти, внесени от други държави, в които все още е възможно да се провеждат опити с животни. Това първо. Второ, ние и нашите предприятия сме принудени да участваме в конкуренцията, не само в козметичния бранш, т.е. трябва да се налага, нашите предприятия трябва да се налагат в конкуренция с предприятия от държави, които нямат такива правила, като в Европейския съюз, които нямат същите високи изисквания към правата на работниците, екологията и така нататък продуктите на същите тези предприятия конкурират на европейския пазар европейските и съответно довеждат европейските предприятия до фалит. Ако ние продължим а, да вземаме мерки за, защита на животните, трябва да разширим забраната а, за опити с животни. Трябва да забраним и, и търговията с козметични продукти, получени с а, извършване на опити върху животни, произведени в други държави. Мисля, че трябва да имаме всичко това, което казах предвид. Когато парламента прие този важен правен акт за благосъстоянието на животните, използвани за научни опити, стана ясно същото. Тогава беше либерализирана санкцията и това направи е, нашите действия безсмислени и нашите имейли бяха наводнени от протестни писма. Това беше неприятно и за нашите семейства. За мен това е, е съвършено неприемливо, защото вместо да вземем някакво обективно решение, ни биваме притискани и взимаме емоционално решение. Аз а, мисля, че на преден план трябва да се постави защитата на здравето на хората. Също така, обаче, трябва да имаме предвид, че защитата на животните предизвиква все повече реакции. Добре, нека сега да приключваме. Господин Дейвис Представителят на комисията спомена въвеждането на пълна забрана върху продажбата на козметични продукти, чието съставки са били тествани в изпитания върху животни. Спомням си, че през 77-78 година в Великобритания дойде на власт лейбаристката партия. И една от първите й мерки бе налагането на забрана върху изпитванията върху животни в козметичната индустрия в Обединеното кралство. Но тази забрана нямаше особено голям ефект, тъй като изпитванията бяха пренесени просто в други държави, например във Франция. Ето защо смятам, че постепенно трябва да въведем пълна забрана на европейско равнище върху провеждането на изпитвания върху животни в козметичната индустрия. Някои от вас може би не знаят, че редица производители на козметични продукти са абсолютни невежи, позволете ми да се изразя така, относно отношението на обществеността към изпитванията върху животни. През изминалите години това отношение коренно се промени. Обществеността с активно си сътрудничи с неправителствени организации, с представители на научните среди. И в резултат от това сътрудничество бе постигнат напредък по разработването на альтернативни методи за изпитвания. За този напредък допринесоха и нормативните текстове, приети от Европейския съюз. Въпреки всичко това, обаче би било сравнително трудно да се разработят альтернативни методи. От друга страна обаче наближава краят на срока, определен от комисията за въвеждане на альтернативи. Смятам, че след 2020 година не трябва да допускаме разработването на нови козметични продукти, изпитвани върху животни. Разбира се, няма да наложим пълна забрана върху разширяването на продуктовата гама. Новите продукти обаче не трябва да са изпитвани върху животни или най-малкото, ако такива тестове са провеждани, производителят трябва да окаже това на опаковката. Така потребителите ще могат да направят и съзнателен избор. Мисля, че действащото по настоящем законодателство е ефективно. Ще работим по-нататък за пълното премахване на изпитванията върху животни. Бих искал обаче комисията да ни отговори на въпроса доколко е възможно альтернативните изпитвания да бъдат валидирани в обозримото бъдеще? Благодаря ви. Така, сега ви предлагам наистина да приключиме. Ако обичате представителката на комисията, госпожа Любхни, защо госпожа Хъге тук и е, може да се върнем към предишната точка. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, техническия доклад. И в който трябва да са описани альтернативите методи за изпитванията, които трябва да отпаднат след 2013 година. Този технически доклад трябва да представи една, едно обективно и подробно описание на положението на нещата. И затова по, се, а, се обърнахме към всички заинтересовани страни, производителите, потребителите и така нататък, да изработат този доклад, да дадат своите становища и, както казах, този доклад ще бъде готов до края на годината. Какви са резултатите в момента, поне за сега. Какви, кои ще бъдат изпитванията, за които ще се развият альтернативни методи най-скоро? Повишената чувствителност на кожата до 2019 година. Токсикокинезата – Експертите смятат, че са необходими 5 до 7 години, за да а, имам да разполагаме с съответните альтернативни методи. Репродуктивна токсичност тук са необходими повече от 10 години, а токсичност от многократни дози все още експертите не могат да оценят какъв, да преценят какъв, какви трябва да бъдат сроковете. Това са научните е, становища, на които са ни предоставени от експертите. Е, разбира се, ние ще включим и всички коментари, становища, които сме получили и накрая адхок групата ще изработи доклада. От юридическа гледна точка, къде, е, докъде сме стигнали. За сега няма, няма, да, няма, няма да обсъждаме въобще изпитванията на продукти с, а, на козметични продукти. Това вече е забранено от 2004 година, както знаете. Въпросът е дали може да се пускат на пазара в общността или да не се пускат. Е, продукти или е, препарати, които са били изпитвани върху животни извън общността. За голяма част от тях е, забраната вече въжи, а другите са записани в директивата и там срокът е ще от 2013 година нататък. Знаете, че директивата обаче оставена отворена врата, ако до 2011 година не са а, е, на лице съответните альтернативни методи, може да се направи ново законодателно предложение е, по силата на процедурата за съвместно взимане на решение. Ако искаме обаче да има решение до 2013, това законодателно предложение трябва да бъде направено през 2011 година. Все още не сме взели решение по въпроса. В момента подготвяме оценка на въздействието, която ще отрази всички различни аспекти на проблема, благосъстоянието на животните, броя на животните, насърчаването на търсене на альтернативни методи, позицията на потребителите – разби, е, развитието и разработването на нови продукти, някои продукти, което вече съществува, т.е. заместване на известни вещества, съдържащи се в дадени продукти с други. Е, защо, защото знаете, че на времето боите за коси, че, поне част от боите за коси се е, тестираха върху животни. Това вече не може да стане какви са възможностите, капацитета на индустрията, какви ще бъдат възможностите и последиците за малките и средни предприятия, за заетостта и за Европейския съюз като цяло, нашата позиция в световен мащаб. Така че целта на комисията е да има абсолютно пълна картина за последиците от решенията, които вземеме. Независимо какви са тези решения. Каквито и да са тези решения, ние трябва да анализираме съответните последици и да, действаме в съответствие. Благодаря ви, госпожо докладчик. Предполагам, че ще се върнем към тази тема в течение на годината. Сега ви предлагам да минем към предишната точка от дневния ред. Номер 8. Доклад за целесообразността и приложимостта от представяне на законодателно предложение, с което се дава възможност на ЕОБХ да събира такси. Happy to благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие накратко да ви представя доклада на комисията, който бе изготвен през изминалия месец във връзка с възможността на Европейския орган за безопасност на храните да събира такси. Органът за безопасност на храните е много важна институция, особено за Европейския парламент и за вашата комисия. Трябва да призная, че този доклад трябваше да бъде представен още преди около 5 години. Тогава обаче все още беше прекалено рано за такъв доклад, тъй като органът за безопасност на храните трябваше да набере скорост. Трябваше да му се предоставят редица допълнителни компетенции, Нуждаехме се и от време, за да направим точна оценка на процедурата по събиране на такси. Към момента органът за безопасност на храните приема доста по-голям брой заявления в резултат от измененията в европейското законодателство. Опитът ни сочи, че не винаги заявителите се възползват от ефективни процедури за подаване на заявлението. Каква е ситуацията в момента? Обработката на заявления е източник на разходи, съставляващи 31% от общия бюджет на органа. За сравнение, до преди 3 години тази цифра съответстваше на 50%. Имайки предвид това сравнение, трябва да се запитаме действително дали е целесообразно да въвеждаме събирането на такси от органа за безопасност на храните. Основното заключение на доклада, което ще ви представя съвсем накратко, за да имаме време за дискусия, е следното – би било прекалено сложно в областта на европейското законодателство за храните да се въведе система, основаваща се на такси. Въвеждането на подобна система трябва да бъде предмет на мащабна оценка на въздействието. При все това, комисията предлага четири възможности. Първата е въвеждането на единна ставка на такси за индивидуалните разрешения. Втората възможност – въвеждане на такси за всички видове разрешения. Третата възможност – диференцирана ставка на таксите в зависимост от заявителя, както и в зависимост от вида съставки. И четвърто – Възможно е и запазване на статуквото, т.е. не въвеждане на такси. Тези четири варианта за политика бяха разработени в резултат от консултации с заинтересованите страни. Разбира се, има и други възможности, които могат да бъдат очертани в хода на извършването на оценка на въздействието. Въвеждането на диференцирана такса, отнасяща се до всички видове разрешения, трябва да бъде обмислено допълнително. Знаем обаче колко сложни са въпросите, свързани с законодателството в областта на храните. И ще ви дам за пример генетично модифицираните организми, Органът за безопасност на храните обаче приема и редица други заявления, например отнасящи се до добавки към фуражите или храните и много широк диапазон от други съставки. Законодателството в областта на храните корено се отличава от законодателството в областта на лекарствените препарати. Що се отнася до лекарствените препарати, Европейската агенция по лекарствата разполага с наистина много ясни правомощия. Трябва да вземем предвид и аспектите свързани с бюджета. Към момента Органът за безопасност на храните разполага със сравнително стабилен бюджет. Въвеждането на такси би довело до промени в размера на бюджета, в зависимост от това върху кой вариант за политика се спрем. В рамките на оценката на въздействието трябва да бъдат взети предвид различните гледни точки и различните възможности за политика. Би било трудно да се направи ясен, окончателен анализ на таксите за всеки един отделен вид Разбира се, готови сме да проведем диалог с Европейския парламент, както и с всички заинтересовани страни, с цел провеждане на по- детайлна оценка на въздействието, която евентуално да доведе и до приемането на нов нормативен текст. Е, колеги, Колеги, започваме нашето обсъждане, но нека, нека не забравяме, че имаме още 4 теми за обсъждане, така че 20 минути за всяка една тема, по 2-3 минути на всеки. Госпожа Родбере. Äh, Аз е, винаги съм била скептична скептична по е, отношение на таксите на Европейския орган за безопасност на е, храните защото въпроса за независимостта и, и таксите е, продължава да стои. Точно това, което каза комисията. Е, Европейския орган а, е, все още трябва да измине дълъг път до това да, докажа, че са независими по всички въпроси и че се води от принципа на превенцията. Усмихвате се, защото много добре знаете за това трябва, може би, по-добре да информираме Европейския орган относно политическата реалност лошата репутация и недоволството от резултатите на Европейския орган за безопасността на храните и честата критика в пресата а, ме накараха да стигна до, до извода, че не искам да, за, да а, накарам Европейския орган да събира и такси. Мисля, че това, което представя комисията е добро, документът е добър, Съгласна съм с обобщенията, които се правят на страница 13 от документа. Съгласна съм с а, за който може да се мисли за такси. Добре е, че сега трябва да се направи оценка на въздействието и при различните опции. Аз е, смятам, че трябва да изберем трета опция като най-разумна, ако ще въвеждаме такси. Аз споделям изводите на комисията, е, комисията и чакам оценката на въздействието. Е. Благодаря. Благодаря, че изчакахте с тази точка от дневния ред до сега. Аз не съм си седяла вкъщи без да правя нищо. Провеждахме консултации относно бюджета чак до този момент. И за това искам да почета следното. Всички такси, които можем да събираме от името на дадена агенция. Това ще подпомогне нейния бюджет. В никакъв случай събирането на тези такси няма да доведе до бюджетна нестабилност. Ако сега ви погледнем как съвета възнамерява да третира определени агенции, не бих могла да твърдя, че парламента може винаги да се запази да, да бъде гарант за независимостта на, а, и стабилността на агенциите. Така че а, мисля, че трябва да направим така, както и пред другите агенции, там където се предоставят услуги за предприятия, да се събират, ако обичат, такси. Аз е, намирам този доклад, това съобщение е за вярно. Това, което каза госпожа Берент е и мое мнение. Навсякъде, където става дума за обществен интерес е, и за това ние да поемем отговорност, ето за тези моменти Европейския дънакоплатец, съответно европейския бюджет трябва да покрие разходите, но на всички останали, на всички останали услуги трябва да се събират такси, според мен. Аз мога само да се надявам комисията да не се нуждае от още 5 години, за да направи оценка на въздействието. Надявам се, че не трябва да минем през цялата бюджетна процедура, да създадем резерва и след това да проведем тази оценка на въздействието. мисля, че комисията разбра как изглеждат нещата и веднага след като излезе от тази зала ще започне да прави оценка на въздействието. Благодаря, госпожо Халк. Има ли други желащи да взема думата? Не. Давам думата на комисията. На комисията сега искам и аз да кажа моето виждане по нещата, което така е в духа на казването от госпожа Род Берента. Тук правилно е да се стабилизира бюджета на една агенция, но като че ли това предложение идва в доста неуместно време. В момент, в който си задаваме въпроси за правилното или неправилното функциониране на а, органа за безопасност на храната и не мисля, че въвеждането на такси или не и предвид времето, в което живеем и кризата, пред която сме изправени, да бъдем много, много предпазливи. Благодаря ви много. Сега, ако обичате, господин, господин отговорете на въпросите на колегите. Благодаря ви. Що се отнася до оценка на въздействието, то ще отнеме поне една година. Тя ще отнеме поне една година за да можем да включим всички заинтересовани страни и да направим една а, обективна оценка. Второ. А, ще бъде. Да, знаеме, че ще, ще бъде трудно да се определи текст, такса за различните продукти, за които ще се дават разрешения. Нали, от една страна за ГМО, или е, съставки за фураж. Има, защото има наистина най, най, най е, разнообразни искания за анализ, отправени към Европейския орган Всичките тези искания са много различни, много разнообразни, така че ще е много трудно да се определи такса, но в оценката на въздействието ще се опитаме да направим наистина една, един задълбочен анализ и да ви представиме до година а, един а, доклад, който ще се основава на резултатите на оценката на въздействие. Благодаря много на комисията за тези обяснения. Сега минаваме към точка 10 от дневния ред. Става дума за официален контрол в държавите членки по отношение на безопасността на храните, здравето на животните и хуматното отношение към животните и фитосанитарните въпроси. Давам първо думата на господин Пудле който ще е, представи доклад на тази тема. Благодаря ви, госпожо председател, за възможността да ви представя този доклад. Аз ще се опитам да бъда много скромен а, е, и непретенциозен, тъй като това е първия доклад по силата на регламент от 2004 година един първи доклад, който е, така ще е, е представи ни скромни резултати. Доклад е в три части. Първо, обобщение на проверките, контрола и лаб, лаб, лабораторните изпитвания, извършени от държавите членки. Това е първата част. Втората част е посветена на проверките, извършени от Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите в трети страни, както и от другите европейски органи. И три, трета част информация от, най, от различни източници, от хранително-добивната промишленост, от е, системите за ранно предупреждение, които са в рамките на нашите правомощи. Включени са и включено и е обобщение на 12-те годишни е, доклада на комисията по специфични въпроси, остатъци от пестициди а, и други. Както казах, настоящия доклад представя едно обобщение на проверките, извършени от държавите членки. Значи, това е едно обобщение на всички проверки, извършени по цялата хранителна верига от държавите членки. От животното до постъпването на продукта на пазара. За съжаление, информацията, която ни предоставят държавите членки в годишните си доклади, трудно се обобщава. заедно с Евростат. и държавите членки. Създаваме система за електронно докладване, която да ни позволи да сравняваме сравнимото защото в крайна сметка не можем да сравним е, картофи с е, моркови и с прас. Затова още веднъж подчертавам, че този доклад няма а, огромни претенции, но същевременно смятаме, че съдържа огромно количество интересна за всички информация. На първо място за Европейския парламент, второ за а, хранително-добивната промишленост, трето за потребителите и е добре също да покажеме на света броя проверки и добрия контрол, който се из, упражнява над, над, хран, над хранителната верига в Европа. Е, повече от е, милион тестове се извършват в Европа годишно за по проблемите свързани с лудата крава, над 8 80 хиляди свързани с остатъци от пестициди и така нататък. Ние бихме искали цялата тази информация в някакъв общен вид да залегне в бъдещите доклади. Започнали сме вече работа в сътрудничество с националните органи за създаване на банки данни а след това държавите членки извършват проверките и всичко това трябва да постъпи и бъде обобщено в един годишен доклад. Този, и този доклад ще бъде наистина съвършен, ако мога така да се изрежа, чак след няколко години. Необходимо ни е време Ние осъзнаваме, че този доклад не е съвършен, че той подлежи на критика, че много неща могат да бъдат подобрени, но ние правим всичко възможно. Е, вие казахте, че разполагаме с много малко време. Давам ви още няколко минути, ако смятате, че това е необходимо тъй като е, свършихме малко по-рано дискусията по предишната точка. Вие сте докладчик, така че имате право на няколко допълнителни минути. Благодаря ви, госпожо председател, е, казва оратора. Докладите на държавите членки съдържат много важна и интересна информация за нас, включваща и проверките, извършени от фитосанитарната и ветеринарна служба на Европейския съюз. Знаете, че докладите са публикувани на нашия вебсайт и всеки може да се запознае с положението в дадена страна. Нашата цел не е да заклеймим или да критикуваме дадена държава членка и да кажем е, този трябва да се поправи, този трябва да бъде похвален. Не. Всяка държава членка представя своя доклад и всеки може да почерпи от там необходимата му информация. Факт е обаче, че много държави членки трябва да усъвършенстват начина си на действие и трябва да е, да, да извършат някои корективи по хранителната верига. А ние можем да ги предупредиме, да изпратиме писменно становище, е, да, е, да задаваме въпроси. На, на, на един втори етап е, можем да се възползваме от предпазните клаузи за извършване на контрол върху дадени продукти и на, на трето място можем да отворим процедура за наруш, нарушение. И ние го правиме. По настоящем 80 такива процедури са в ход, 65 за недостатъчно транспониране на законодателството и 24 по е, тежки нарушения на законодателството на Европейската общност, като тези нарушения е, застрашават е, безопасността на хората, животните или на продуктите. Ние прилагаме тези процедури, правим го убедено, защото смятаме, че всички държави членки трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Знаеме, че винаги има някои, които са малко на опашката, които са лошите ученици, но ние искаме тези лоши ученици да се поправят и да спазват съответните показатели за безопасност. Бих искал също така да спомена, че нашата фитосанитарна и ветеринарна служба извършва всяка година 250 проверки в държавите членки и в трети страни. Половината от тези проверки се извършват над продукти, внесени от трети страни като проверки се извършват в страните по происход, както и на границите на Европейския съюз. Значи става дума за одити, извършени в а, рамките на Европейския съюз, но а, за продукти, внесени от трети страни. Значи 50% върху продукти, свързани по някакъв начин с трети страни и 50% е, за държавите членки. На нашия вебсайт можете да почерпите подробна информация по тези въпроси. Госпожа Ротберент има думата. Ми ва, елих gesagt nicht bewusst, als ich Когато вчера пристигах в Брюксел, изобщо не ми беше ясно, че това ще бъде след обеда на Дагма Роб Беренд. Е, като видях дневния ред, се опитах да си намеря всички доклади и с изненада установих, че е, всички точки представляват е, продължение на моята дейност представителя на комисията беше много дипломатичен, както между другото обикновено е. Аз искам да бъда малко по-малко дипломатична, но трябва да призная, че не съм запозната с доклада на а, органа по храните и зърното. А, без да извършвам детективска дейност, бих искала да разбера как са съдържали страните членки, колко проверки са извършили къде, с каква цел и каква е информацията, която сте получили от страните членки. Аз а, Мисля, че проверки трябва да се извършват, тъй като безопасността на храните е непрестанен проблем. Наложихме на страните членки редица мерки за контрол, брой на контролерите и така нататък, но страните членки много обичат да нарушават тези е, разпоредби. Искам и се това, което чуваме да бъде по-малко дипломатично. Искам да знам къде са проблемите, къде са недостатъците. Аз е, мога да си представя къде са проблемите в цяла Европа, както и в отделните региони, но ми се иска да го прочета. За това този доклад тук е със сигурност интересен документ, но той оставя при мен много отворени въпроси и аз е, бих искала доклада да бъде малко по-ясен от към е, статистиката. За колегите, които не знаят толкова много за е, храните, документа ще бъде много интересен. Аз дам много неща за безопасността на храните, и искам да знам подробности. Не Може би колегата при друга възможност може да ми каже колко проверки са били извършени, колко страни са предоставили доклад, колко не са, при кои доклада не е бил а, добър, колко са изпълнили своите задължения, до каква степен и каква, какви са резултатите, но аз бих могла да го направя и двустранно. Благодаря много, госпожа Ротберет, госпожа Мари Полсен. Можете. Благодаря на госпожа, благодаря на госпожо Вие бехте докладчик на една тема, аз пък бях докладчик по хранителните продукти. Познавам отлично а, темата и ми се струва, че този доклад е малко кратичък. Както правилно казват комисията, Е, малко трудно, може би все още може да извърши сравнение, като че ли не може, може би в момента трябва да сравнява круши с ябълки и това е трудно, но, но важното е да се извършват проверки трябва да има гаранция за извършване на проверки в целия Европейски съюз на всяко равнище. Аз самата съм член и на Комисията по селското стопанство. Там непрекъснато се обсъжда конкуренцията на трети страни, така че това е, това е дискусия от огромно значение и за нас, и за земеделските стопани наистина да се знае, че има сигурност, безопасност, които са гарантирани. Същевременно струва ми се, че трябва да се опрости начина на докладване, да се опростат въпросниците, за да може да се получат точни е, отговори. Преди 6 години споменах нещо, което е от голямо значение за мен, то е от значение и днес да се прави оценка на риска. Защото оценката на риска е нещо много субективно. В моята страна многократно сме установявали, че знаете, че че не може вече жените да правят кексове вкъщи, да ги занесат в църквата и всички да ги е, да, да хапват с чаша кафе. А защо? Къде, къд, къде, откъде идва опасността? Когато приехме законодателството за безопасността на храните 2004 година в Европа, в Европа цареше паника. Може би това законодателство бе прекалено строго, може би отидахме твърде далеч. Що се отнася до ето до, до, до, до, до, до продуктите с протеини. Знаеме с че в, има недостиг на продукти с бъл, бълтачини в Европа. Нека в нека е, Европа нека в, нека в Европа вече да не се връщаме към а, фуражи с а, животински белтачини в Европа. Е, нека не ставаме отново канибали в Европа, но времено да си, да си задаваме правилните въпроси. Госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че би ни било от полза да се запознаем с реално съществуващите проблеми по отношение на конкретни продукти. Загрижена съм във връзка с проверките на хранителни продукти. В моята страна, например, се сблъскахме с проблем във връзка с съдържанието на диоксини в храните. Нямаше да се сблъскаме с този проблем, ако бяхме провеждали надлежно проверките. Трябва да направим реална оценка на проблемите, свързани с санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за храните. Друг въпрос, който трябва да си поставим е дали прилагаме същите критерии за проверка към храни, които внасяме от трети страни. Имам предвид критерии, подобни на критериите, които прилагаме и в Европейския съюз. Госпожа Клас, темата за храните и безопасността на храните е, е много деликатна. Не можем, когато я обсъждаме, единствено да цитираме цифри, без да ги подплатим с коментар. С други думи, дейността ни не може да се ограничи единствено с събирането на данни. Трябва да анализираме данните по същество. Във връзка с това искам да поставя на комисията следния въпрос. Ако пакетът от мерки се прилага с предвидената за него гъвкавост, то каква ще е ролята на контролните органи? От една страна необходима ни е гъвкавост, от друга страна обаче контролните органи трябва да разполагат с правна сигурност. Как ще се разреши това противоречие? Как ще осигурим правна сигурност за контролните органи, които извършват проверки на място. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с колегата, че имаме нужда от по-подробни данни и какви ще бъдат резултатите от оценката на въздействието. Това лято в една държава членка бе установено, че, че вместо а, обикновени картофи, е, те а, отглеждаха ГМО картофа от типа Амадео с разрешение. И тук проблема не е само в държавата членка, но и до това предприятие, което е внесло и което съществява продажбата на този продукт. Никой друг ли не иска да вземе темата? Сега, господин Подле, ако обичате, отговорете ни, осветлете ни по въпросите. Ще се опитам, госпожо председател, казва докладчика. Първо искам да отговоря на госпожа Рот Берента колко държави членки са отговорили. Една, само една държава членка не е изпратила а, доклад за 2007 година. Една, само една, но е, и, и това е много. За 2008 година вече сме получили отговорите от всички. 2007 година беше първата година, в която трябваше да бъдат изпратени доклади. Както казах, цялата система все още не е съвършена и нашата цел е да подобриме цялата верига. Искам да уточна нещо, и един проблем, който е, се повдига често за кексовете, които се правят в къщи, за каритативните е, събрания, тези, които се консумират в църквите и така нататък. Ние никога не сме забранявали това. Никога. Националните органи са онези, които трябва да вземат решение. Така че е, аз не мога да преценя дали това е добре или зле дали е правилно или неправилно бабите, жените да правят кексове, да ги, или мъжете, разбира се, мъжете също, да правят кексове, да ги продават в църквите. Да, извинете, и мъжете правят кексове. Извинете за дискриминаторния подход, <laughs> дискриминационния подход. Така че това е прерогатива на държавите членки. Ние съвсем целенасочено не е, нямаме правила, оставаме държавите, държавите членки да решават сами, а при всички случаи трябва да подпомагаме е, църквите, независимо какви са те отколкото до брашната, до брашната от а, животински происход. Те ще бъдат забранени. Никога вече няма да има канибали в Европа. В а, момента, в който новите правила излезат, ще видите, че няма, ня, няма никакви предвиждания да бъдат включени. А, животински брашна в регистър. Що се отнася до проверките в Ирландия? А, знаете, че, че имаше проблем за, засушене на хляба с, а, с съответни горива и по този начин се, се, се стигна до заразяване на свинското месо с диоксин и ирландското правителство взе необходимите мерки. Е, произведените за 6 месеца количества бяха иззети от пазара поради и след проверките, които бяха извършени. Що се отнася до е, картоф амфлора и ГМО. Вед след като а, това стана ясно, ние се обърнахме към предприятието, за да оцениме а, положението, да видим дали има възможност за заразяване на, на а, картофите, на класическите картофи от ГМО от генно модифицираните картофи. Между 200 и 250 тона картофи трябваше да бъдат унищожени, предимно картофи, които е, бяха отгледани, култивирани в Швеция. Е, знаете, че тези, че картофите амфлора, генно модифицираните картофи, са, се, са предназначени за производство на скорбяла за а, производство на хартия. Те не са за а, потребление за консумация от а, хора или животни, но в цялото това количество ще бъде от 200-250 тона ще бъде унищожено и ние ще бдиме това да стане в сътрудничество с шведските власти. И някои от вас повдигнаха въпроса за третите страни, продукти от трети, трети страни се проверяват, контролират или от наши екипи на място. Вярно е, че проверките, проверки се правят предимно на така наречените рискови продукти. Е, мед, риба, месо защото това са рискови продукти за човешкото хранене, както има и рискове за животните. Това са, както казах, така наречени рискови продукти и се правят много повече проверки в, в трети страни на тези продукти, отколкото на друг вид продукти, като например захарта. Знаете, че, че внасяме много захар от трети страни. Така че, чрез проверки на място, или чрез одит на държавите членки а, е, за одит на контролите, на, на проверките извършвани на границите на Европейския съюз, можем да заявиме, че е, продуктите, които се внасят е, в Европейския съюз, отговарят на нормите и стандартите, които прилагаме тук в Европейския съюз ще видите на нашия сайт, че, че много от а, а, проблемите, проверките и а, е, привличането на внимание и, а, и а, спешните проверки са, се извършват на продукти, идващи от трети страни, предназначени за човешкото хранене. Знаете, че с вас, с други комисии ще, обс, ще обсъждаме а, начина за а, хармонизиране на проверките в трети страни, защото съществуват отрасли, в които контроли се правят по-малко проверки. Това са обикновено по-малко рискови отрасли, но е, ще направим една оценка на въздействието, ще, ще създадем един е, профил на риска след извършване на научно изследване от страна на Европейския орган. И след това ще направим на един цялостен преглед на управлението на риска. Знаеме, че има трети страни, в които се извършват щателни проверки, толкова щателни, колкото и в Европейския съюз, но има и други страни, в които проверките не са толкова прецизни. Така че, както казах, в момента, в който разполагаме с готовия документ, ще го предоставим на Европейския парламент. Сега минаваме към точка 11 на дневния ред признаване за автостопанство за сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност. Нашия докладчик е господин Берлато. Господин Берлато, можете ли да представите вашия доклад? Благодаря. Няма никакво съмнение, че безопасността на храните е нещо много важно е, и в е, политическия контекст на Европейския съюз. Е, всички дискусии доведоха до повишаване на съзнанието сред потребителите, които искат повече качество и по-голяма безопасност на храните. Световното население ще се увеличи с 40% до 2050 година, което ще доведе до удвояване на търсенето на храни до а, тази дата. Трябва да реагираме на това пред предизвикателство, както за, от името на онези, които имат възможност да избират, така от името на онези, които не могат. Онези, които могат да избират, се опитват да избират по-качествени продукти. който може да избира, е, в много редки случаи ще е, пести и по този начин ще уврежда своето здраве. Има голям брой потребители, които обаче нямат възможността да е, избират. За тях също обаче трябва да е гарантиран един минимален стандарт на безопасност при храните безопасността на храните и правото на здравословен начин на живот могат да бъдат, бъдат гарантирани чрез е, етикетиране, проследимост и така нататък. Селскостопанската дейност е много важна по отношение на опазването на околната среда. Трябва да имаме предвид обаче, че селските стопани опазват околната среда от чиста необходимост. Опазването на околната среда също е пряко свързано с безопасността на определени продукти съответно на хран... Е, храните. Е, кризата, в която се намираме, не трябва да накара Европейския съюз да оттегля една част от финансирането и по този начин да поставя в опасност безопасността на храните. Трябва да се погрижим за това е, правните разпоредби да се спазват. Предложението, което което, с което разполагаме, е отворено. С удоволствие ще приемам други предложения от колегите. Ще се радвам, ако успеем по този начин да подобрим проекта. Шаду, е... Сега давам думата на докладчите ценка, Господин Пирио. Да, аз съм италианец. Последния път го казах и на пленарното заседание. Не се казвам Перио, както би било на испански, се казвам Перило. Шегувам се, но исках да съм го казал. Перило, ако обичате. Ще се опитам, каза председателката. Добре, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Барлато за неговия доклад, който съдържа няколко, някои интересни идеи. Безопасността на храните е основно предизвикателство в селското стопанство не само в Европа, но и по целия свят. Това е едно предизвикателство, пред което със сигурност трябва да се изправим. През следващото десетилетие във всеки случай ще се повиши търсенето на а, храни така че ще трябва да се произвеждат допълнителни такива. Едновременно с това трябва да внимаваме за безопасността на храните. Е, оценката е, че от 2050 година населението на света ще се увеличи от 7 на 9 е, милиарда, е, като търсенето на храни ще се повиши най-вече в бързо развиващите се страни. Световната здравна организация се изказа по отношение на безопасността на храните по, по, по подобен начин. Трябва да се гарантира правото на всеки на достъп до здравословни и безопасни храни. Нека сега да се върнем към Европа. Европа трябва да излезе с общи предложения за е, сигурността на снабдяване, за продоволствената сигурност е, и да не подкрепя асиметрия, която съществува и до този момент при прилагане на стандартите за безопасност в рамките на Европейския съюз и извън него. А, Пазара на храни също се глобализира и трябва да се насочи вниманието към безопасността на храните най-вече на продуктите, които се консумират в Европейския съюз. Трябва да се е, гарантира взаимното спазване на правилата, трябва да е, предотвратим социалния дъмпинг, на който Европа участие е подложена. трябва да повишим безопасността на храните в цялата европейска система, което означава, че новите правила трябва да засилят безопасността на храните, които се комиси... Е, консумират в Европейския съюз. Е, защото това са от това засяга продоволствената сигурност в е, целия свят. Дискусията трябва да вземе предвид и отражението върху околната среда, която заема все по-централно място и трябва да насочим нашето внимание върху биологичното селско стопанство и извън границите на Европейския съюз. Що се отнася до околната среда, трябва да вземем предвид и отражението на измененията в климата върху е, селското стопанство. Добър принос към това би била подкрепата за биотехнологиите, които ще е, ни помогнат да постигнем по-голяма сигурност на храните и ще намали употребата на пестициди, което ще се отрази добре на околната среда. Благодаря ви много, господин Пирило. Правилно ли го произнесах? Следващият оратор. Благодаря, Корин. господин Берлато иска в своето становище интеграция. Неговото становище е отворено. Той моли ние да дадем нашия принос, за да направим това становище по-силно и по-добро. Точно така, както току-що направи колегата Пирило. Алде се опитва също да, е, е, да изведе ролята на селското стопанство на преден план в това е, досие, което не винаги е така в екологичните въпроси, с които се занимава тази комисия. Нашата цел трябва да бъде е, едно селско стопанство, което е екологично, което е, държи сметка за околната среда и произвежда здравословни продукти. Тоест качеството на сълскостопанските продукти и качеството на околната среда вървят ръка за ръка. Мисля, че е грешка това, че в становището не се обръща внимание на общата сълскостопанска политика. защото а, тази тема също е част от реформата на общата сълскостопанска политика, според мене. В а, становището трябва да се съдържа препратка и към изискването на ФАО защото те вървят точно в посоката, която желаем и ние за, за това трябва да бъдат включени. Ще кажа няколко думи и за втори абзац. Той също трябва да се подсили, може би трябва да се приеме изменение, в което се споменава економическата финансовата криза и нейното отражение върху сълскостопанския сектор в Европейския съюз. По отношение на третия абзац искам да обърна внимание на това, че парламента вече прие два доклада. Единия за секторните споразумения за търговията на Едро – във връзка с доклада Бове, там изрично се спряхме на тези неща, бихме могли да включим препратка и към това. Две неща в заключение. С настоящото становище трябва да бъдем конструктивни, не само да изброяваме различни неща. И за това смятам, че в абзац 7 трябва да е, зададем баланс между безопасността на храните и запазването на околната среда. Бихме могли да включим един абзац за ролята на ГМО. Може би не всички подкрепят тази идея, но това е моето предложение. Господин Ферера, три минути, не повече. Благодаря, госпожо председател. Първо ще благодаря на докладчика. Това предложение съдържа някои важни моменти. Тези, които се изказаха преди мен, също направиха редица допълнения, които могат да бъдат включени. Искам да засегна две-три теми, които са ми най-близки. Първо, безопасността на храните и економическата и финансова криза и свързаната с това нестабилност на а, цените. А, трябва да изключим възможността за спекулиране с цените на а, храните защото това се отразява, не се отразява добре върху цените. И, и има редица инструменти, а, е, които позволяват а, е, това. Мисля, че трябва още веднъж да напомним, че нещата продължават по е, стария начин. А, имам предвид а, дериватите, с които могат, може да се спекулира и с цените на храните. Това може да доведе до експлозивни социални ситуации. Видяхме подобен пример в Мозамбик. Спекулацията с храни трябва да бъде прекратена веднъж за винаги второ, търговската политика е безопасността на храните. Не бива да забравяме, че безопасността на храните и продоволствената сигурност предполага а, търговците в световен мащаб да а, се допълват и производителите да не се конкурират. Мисля, че това също трябва да се спомене в е, становището. И трето, е, общата сурско-стопанска политика. Този въпрос вече беше засегнат е, и мисля, че трябва да бъде включен и задълбочено разработен в становището. Намаляването на биологичното разнообразие на растенията и животните трябва да бъде спряно. трябва да говорим и за ГМО и за иллюзията, че по този начин може да се разреши проблема с изхранването на човечеството. И проблема с изчезването на някои видове и неговото отражение върху храните трябва да бъде засегнат. Трябва да се насърчат местните видове и също така да се насърчи производство в определени региони. Трябва да избегнем конкуренцията между регионите. Регионите трябва да се допълват в производството на храни. Освен това, продоволствената сигурност и безопасността на храните не бива да се поставят в противоречи. Има а, страни членки, в които това е проблем суверен... Безопасността на храните и суверенността на доставките е, са две теми, които са тясно свързани една с е, друга. Трябва да подкрепим местното производство. Има още четирима желащи да се изкажат. Само по две минути на оратор, моля. Дагмар от Берент. Дагмар от Берент, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Изказвам се от името на госпожа Саво, която е докладчик в Комисията по замеделие. Тя трябваше да си тръгне по-рано от днешното заседание и ме помоли да се изкажа от нейно име. Колегата поздравявам господин Берлато с свършената работа по доклада. Съгласна е със становището му, че трябва да наблегнем върху аспекта за оказване за опазване, извинете, на околната среда като гарант за продоволствената сигурност. Госпожа Саво смята, че осигуряването на многообразни форми на земеделско стопанство – води до пълноценно използване на наличните обработваеми площи. С това се осигурява и разнообразие на произвежданите продукти. Колегата се спира и върху използването на селското стопанство за производство на биогорива. Според нея вносът на протеини от трети държави не е в съответствие с принципите за опазване на околната среда и че Европейският съюз трябва да намали зависимостта си от подобен внос. На последно място колегата счита, че трябва да се увеличи делът на екологичното земеделие, тъй като то е в съзвучие с цикъла на природните процеси. Още веднъж се извинявам от името на колегата за това, че не може да присъства на това обсъждане. Тя със сигурност ще внесе и изменения. Госпожа Клас. Благодаря ви. Благодаря и на колегата Берлато за отличния доклад. Удивително е също така, че той е успял да се вмести и в рамките на една страница – В областта на земеделието няма нужда отново да откриваме топлата вода. Не смятам, че е необходимо да внасяме много изменения по така представения ни доклад. Европейският съюз, предвид на благоприятните климатични условия, трябва да отговори на изискванията поставени към него във връзка с осигуряването на продоволствена сигурност в световен мащаб. Бих добавила една формулировка към доклада, а именно интегрирано селско стопанство. В параграф 3 колегата упоменава необходимостта от осигуряване на храни на цени достъпни за потребителите. Трябва да допълним в същия параграф, че производителите също трябва да определят достъпни изкупни цени на продуктите си. Преждеговорившите посочиха, че трябва да добавим и отделна точка за сезонните и регионалните хранителни продукти. Обществото трябва да повиши своята информираност във връзка с тези продукти, например посредством кампании на европейско ниво. Благодаря. Следващият оратор, моля, бъдете също така кратък. Благодаря, госпожо председател, казва господин Арсенис. Ще се спра върху още два въпроса. Вече говорихме за това, че трябва да се спре спекулацията по отношение на цените. Финансовите институции, след като вече спукаха немалко балони, например в областта на недвижимите имоти започват да спекулират и на пазара на хранителни продукти. И ще ви дам за пример зърнената криза. Друг въпрос е свързан с отнемането на правата на собственост върху семена. Подобен проблем съществува в Индия където земеделските стопани получиха предложение вместо собствените си семена да използват генномодифицирани семена. В резултат от това те трябваше на много по-висока цена да закупят тези генномодифицирани семена. Трябва да осигурим на селските стопани свободен избор и свободен достъп до семена. В противен случай ще се стигне до продоволствена криза. Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Николсън. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък. Продоволствената сигурност е едно от малкото неща на този свят, които наистина не могат да бъдат гарантирани. Трябва да сме особено бдителни, що се отнася до осигуряването на продоволствена сигурност в бъдеще. Трябва също така да обвържем сигурността на храните, безопасността, извинете, на храните с продоволствената сигурност. Нещо, което никак не е лесно. На трето място трябва да решим проблема с нестабилното ниво на цените. Това също не е лесно, защото за да осигурим достъпни цени на хранителните продукти, трябва да осигурим и стабилни темпове и количества на производство. Това от своя страна също не е лесно, тъй като производството на храни се влияе от климатичните условия. Много често се излага становището, че трябва да се осигурят ниски цени на хранителните продукти. Това обаче не е възможно. Производителите биха фалирали. От друга страна нямаме и контрол върху вноса от трети страни. Обикновено се внасят ефтини храни от трети страни, чието качество обаче не е съвсем гарантирано. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, un mot pour euh, conclure. С една доменение нямаме време. Нямаме време. Има само 5 минути за последната тема, госпожа Магенес. Но просто няма как да разгледаме последния. Е, добре, айде, ако, ако искате. Но не повече от 30 секунди. Много накратко. Трябва да подчерта. Да подчертая, че ние бъркаме е, хранителна безопасност с хранителна сигурност. Тук става дума за сигурност на продоволствието. Тук, ако се говориме за е, биологично разнообразие, за екологичност и така на така, ние трябва да запазиме тези тези селски стопанства. Така че селското стопанство трябва да бъде в сърцевината на цялата ни политика и това нещо трябва да залегне в доклада. Господин докладчик, благодаря за качеството на доклада. Аз исках първо да ви успокоя. Аз помолих всички да направят предложения за подобряване и за допълване на моето предложение. А, освен това, аз самия бях много изкушен да напиша повече неща, но трябваше да се вземат предвид две неща. Първо, това трябва да бъде становище в рамките на правомощията на комисията Енви. Е, това обаче е една тема, която е, попада и в сферата на работа на Агри. Второ, исках предложението ми да бъде кратко. Ако обаче е, имате да направите още предложения за е, подобрение, ще ги приема с удоволствие. Ще бъл... Искам да благодаря на всички, които внимателно са чели е, моето предложение, е, са забелязали какво липсва. Е, това липсва, защото това или не попада в нашата сфера на работа, или защото нямаше място. Благодаря, господин докладчик. Е, Доклада ще се разгледа в пленарна зала през януари, а на 18 ноември е крайния срок за внасяне на измененията. Сега извинявам се на доклад на комисията за няколкото минути, които остават за последната тема. Благодаря ви, госпожо председател. Някои от вас вероятно си спомнят, че през 2007 година, когато обсъждахме директивата за медицинските изделия, те повдигнат въпроса за преработване на медицинските изделия. Тогава не можахме да постигнем някакво съгласие, не можахме да се споразумеем по този сложен проблем и в, в, бе, бе изпратено искане до комисията до, до 5 януари 2006 година комисията да изработи доклад по този въпрос и след това да направи съответните предложения и да ги предаде на парламента и съвета. Доклада бе изготвен крачка по крачка. Първо ние се обърнахме към експертите по медицински изделия, които е, очертаха правната рамка, съществуваща в отделните държави членки. Няколко държави е, членки събраняват. Е, преработката на медицинските изделия. Други държави членки е, са включили това в законодателството си, а повечето държави членки нямат специфично законодателство а, е, по този проблем. А, е, и а, в много от държавите членки липсата на законодателство се тълкува като забрана за преработване на медицинските изделия. След това организирахме широко обществено допитване и публикувахме обобщителен доклад през май 2008 година. След това организирахме семинар на тази тема и резултатите от този семинар бяха публикувани през май 2009 година. След това се обърнахме към научния комитет и поискахме от него мнение и оценка за риска върху човешкото здраве, за да можем за да може нашия доклад да стъпи на строга здрава научна база. Поискахме от научния комитет да изрази своето становище относно преработката на медицинските изделия. Тя може ли да бъде опасна да... и доколко и доколко съществува подобна опасност. Доклада Окончателният доклад бе изработен през август 2010 година. Той включва екологични, медицински аспекти, както и всички разпоредби, проистичащи от международни споразумения. В доклада се цитират три основни опасности, проистичащи от преработването на медицинските изделия, така както това бе докладвано от научния комитет някои медицински изделия могат да, съ, да съдържат заразни вещества след контакт с пациентите и премахването или елиминирането на тези заразни вещества може да се окаже невъзможни и оттам и риск опасност за следващия пациент може да има и химически, остатъци от химически вещества при повторна употреба. И трето, може да има някакви промени в химическите и физическите е, характеристики на съответните изделия и това да има последици за пациента. Е, но научният е, комитет изтъкна възможността за замърсяване с прион, тъй като почистването от този, от, елиминирането на това вещество изисква използването на токсични вещества. Така, в доклада се включва също така се включват етически проблеми, аспекти, екологичните аспекти, но тъй като нямаме време в заключение. Възможно е да изразиме в количествени показатели риска. За, има и една сива, сива зона, която все още не може да бъде е, установена и е, определена. Както казах, е, три са рисковете, които бяха изтъкнати от научната, от научната комисия. Има някои медицински нали, изделия, които не могат да бъдат преработени. И има също така известни проблеми, свързани с а, престери, повторното стерилизиране, стерилизиране на преработените от медицински изделия вещества. Разбира се, има раз... няколко възможни варианта за по-нататъчно развитие. Ще е, извършиме оценка на въздействието преди е, да е, имаме, да дадем окончателни да взема окончателно решение. Съжалявам, че трябва да работим при подобни условия, но нашите преводачи трябва да, да съвършват работа. Сега давам думата на господин Лемер и госпожа Родберен само за по една минута. Благодаря, госпожо председател. Това потвърждава моите опасения, че сигурността не е гарантирана в тази система на обработка. Необходимо е да се приемат ясни разпоредби, защото 1500 души годишно в Европа умират от хепатит Б или С и не знам колко от тях са заразени от медицински изделия. Трябва да вземем мерки с едно с една чиста директива можем да вземем мерки не можем да допуснем е, едно изделие да бъде разрешено за употреба в, е, за еднократна употреба в една страна членка, а в друга за е, многократна. Трябва да имаме разпоредби, които да са единни за, цялата, за целия съюз. Благодаря, Дагмар. Аз съм съгласна с господин Улмер, старото законодателство за медицинските изделия е изключително старя, успешно се нуждаем от а, е, нова директива. Вашата предшественичка безуспешно се а, е, опита. А, е, трябва, както каза господин Урма, Урмър не бива избора да се прави от а, производителя. А, едно, за това дали изделието да бъде за еднократна употреба и ако допуснем а, изделията за еднократна употреба да се употребят и втори път, това трябва или да се криминализира, или да се приемат по-строги правила, отколкото при изделията за многократна употреба. Трябва да създадем разпоредби за стерилизация и от това се нуждаем спешно, най-късно до началото на 2012. Благодаря много, скъпи колеги. Благодаря ви за участието. Благодаря за представителите на комисиите. Извинявам ли се за така малко прибързаното приключване, но утре сутринта продължаваме нашата работа в 10 часа.